доклада и смятаме, че трябва да се укрепи подкрепата за МНС в сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Така приключва дебата по тази точка. Гласуването ще е утре на обяд. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на господин Лисек относно преговорите във връзка с поразумението за асоцииране между ЕСА и Грузия. Давам думата на докладчика господин Лисек за 4 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Този доклад е един от много, от многото, който приемаме, но това е един от доклад от огромно значение за европейските институции, за държавите членки и е от огромно значение за Грузия и за грузийския народ. защото този доклад може да се смята за една крачка напред към европейското бъдеще на Грузия. Става дума за доклад относно преговорите по споразумението за асоцииране на между Европейския съюз и Грузия който обаче разглежда и някои трудни проблеми, свързани с грузинската действителност днес и последиците от руско-грузинската война през 2008 година. С задоволство мога да отбележа, че този доклад бе широко подкрепен в комисията по външните работи. И 35 членове на комисията гласуваха за, като имаше и един въздържал се. Тоест, основните политически семейства на, в Европейския парламент изразиха подкрепа за този формат на доклада, наречен от медиите един смел доклад. и в момента съм говорител на Комисията по външните работи. Там се каза, че този доклад а, так, излага много а, честно и открито а, проблемите в а, Грузия, в а, тази част от а, а, Кавказ и, и но ние Европейския парламент е, призоваваме Руската федерация да се придържа към е, разпоредбите на международното е, право и да оттегли своите войски, разположени в този регион на свет, света, като, като това е в нарушение на всички международни разпоред. По, по време на руско-грузинската война президента Саркози, който по това време беше председателстваше съвета, призова страните е, да се съобразяват с международното право и тогава той нарече е, е, действията на руските войски окупация, тъй като а, те са разположени на а, суверенна грузинска територия, т.е. тази територия може да се счита за окупирана а, територия. Аз нямам повече време да навлизам в подробности, но всичко това е описано подробно в доклада. Имаме няколко искания за изказване и първо давам думата на госпожа Дансила. Много благодаря, госпожо председател. Европейският съюз подкрепя ангажимента на Грузия да спазва общите ценности и върховенството на закона. Освен това, подкрепя ме и дейността в областта на дейността с съседите на Грузия, както и източното партньорство. Надяваме се, че властите ще направят всичко по силите, за да гарантират спазването на европейските е, стандарти в областта на образованието, интегрирането на малцинствата, развитието на економиката, а същевременно съществуването на конструктивен политически диалог с опозицията е важен, не, необходим. Достъпа е, към, до медиите също е много важен аспект. Грузия трябва да е партньор на Европейския съюз и трябва да се приближи до Европейския съюз. Гражданите по този начин трябва да имат и е, по-добра възможност да пътуват в Европа. Госпожа Басеско. Благодаря. Аз също искам да приветствам доклада на господин Лижек. Има сериозен напредък в демократичните реформи в е, Грузия, както и по отношение на сътрудничеството с Европейския съюз. Европейското развитие на Грузия се обсъжда в рамките на споразумението за асоцииране, както и дълбокото съобхватно споразумение за свободна търговия. И това се приветства. Трябва още повече да участваме в опитите да се разрешат е, този тип конфликти Имаме и нови отговорности в рамките на източното партньорство. Приветствам а, удължаването на мандата за свободната търговия. Трябва да има пълен достъп до всички тези региони. Конфликта между Русия и Грузия по отношение на членството в СТО също трябва да бъде разрешено. Това ще бъде от полза на региона като цяло. Следващия оратор. Отчернила от Съветския zväzu а на troskách бивало Съветския zväzu заложила своя budúcnosť. Изграждането на демокрация в Грузия бе засенчено от миналия комунистически режим на страната, както и трудностите, които създават за гражданското общество в страната борбите между управляващата и опозиционната партия. Проблем също така, разбира се, и конфликта, който съществува. Откъсването на района, подобно на Косово, е също един проблем, който е, трябва да се разреши. Госпожа Лунчек на последно място. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на господин Лишек за неговия доклад и за доброто сътрудничество с останалите, с всички политически групи. Ние от Зелените също подкрепихме в комисия доклада, утре ще го подкрепим също така. Искам да се спра на един важен въпрос. Що се отнася до това, че аз също съм критикувала окупирането на териториите от страна на Русия, трябва да имаме предвид какво точно стана в 2008 година. Е, има изменения към доклад, който по-рано разглеждахме и бихме искали да бъде включен в сегашния доклад. Освен това е необходимо да има сътрудничество и с Международния наказателен съд. Тук изпратих доклад е, на е, комитета в Хелсинки, показах го и на мои колеги днес. него се казва, че властите в Грузия би трябвало да проявят по-голямо внимание относно това, което се е случило преди и след войната от 2008 година, за да могат в крайна сметка да направят нужното, което в момента не правят поради липса на ефективност или желание относно разследването. Кондолиса Рай също бе цитирана във вчерашните е, вестници, че ще казва, че Шакасвили също застрашава положението. Не знае какво точно се е случило, но трябва да се проучи този въпрос. Когато става въпрос за обвинение и а, военни престъпления, трябва да се има предвид това. Благодаря, госпожо комисар, имате думата. Uh, благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, искам да ви благодаря за тази възможност. Искам да ви благодаря и за интереса и ангажираността относно преговорите по споразумение за асоцииране с Грузия. С докладчиците водихме разговори и те помогнаха за създаването на един балансиран доклад. Преговорите, ако се окажат успешни и се стигнат до споразумение, ще се превърнат в основна стъпка към приближаването на Грузия към Европейския съюз. Грузия Знаете, че се идентифицира с Европа. Знаете, че член 49 създава противоречия между държавите членки. Много е важно в тази връзка да се реализира максималния потенциал на економическата интеграция на Грузия. С други думи, в рамките на Грузия трябва да се създаде повече Европа. Нека да ви дам информация относно състоянието на преговорите. С грузинските колеги работим по а, преговорите. Те започнаха през юли 2010 година. В началото се говореше за пространството на свобода, сигурност и правосъдие, външна политика, седем пленарни сесии вече се проведоха, осмата ще е скоро. Постигнате напредък по отношение на преамбила, целите, общите принципи на споразумението. Успяхме предварително да се споразумеем по голяма част от текста. Постигна се предварително споразумение по редица елементи, свързани с политическия диалог и външната политика и политиката на сигурност. Знаете, че основният елемент тук ще бъде мирното решение по отношение на Абхазия и Южна Осетия. Постигнахме напредък по отношение на економическото и браншовото сътрудничество. 19 глави от общо 28 бяха предварително затворени. Европейския съюз иска да започне преговори с Грузия по отношение на DSTA, TFA като част от бъдещото споразумение. Преговорите се очаква да започнат в Варшава, но те зависят от изпълнението страна на Грузия на някои ключови препоръки. Европейския съюз оценява усилията на Грузия в някои области там, където има препоръка за действие. Сега сме в последен етап на преговорите и комисията би трябвало преди края на годината да направи официално а, да направи официална препоръка към държавите членки. Миналата седмица се постигна споразумение във връзка с присъединяването на Русия към СТО. Грузия беше готова на компромис. В интерес на всички